Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Скъпи колеги, дами и господа, нека да започнем с днешното заседание на комисията И2. Започваме с приемането на дневния ред. Ще го намерите в папките пред себе си. Някой иска ли промяна в дневния ред? Не виждам такива. Да Веднага към точка втора съобщение на председателите, три съобщения име. Конференцията на Либе за защита на личната сигурност чрез подобряване автономията на Европейския съюз по отношение на информационните технологии ще се проведе в Брюксел на 8 и 9 декември 2015 година. Заинтересованите членове на комисията ИТРЕ са най-любесно поканени да вземат участие. Ние сме асоциирана комисия по конференцията защита на личните данни в интернет. Второ съобщение. Комисарът Моедес ще взема участие на заседанието на Комисията по бюджетен контрол в четвъртък, 3 декември от 15 часа в зала Аутиаро Спинари 5G3 за размяна на мнения относно бюджетна процедура за освобождаване от отговорност 2014 година на Европейската комисия. Както знаете, ние се чувстваме отговорни за комисарят Моеда, да отговаря за политиката за научни изследвания и иновации. Неговата дейност попада в помощ на нашата комисия. Трето съобщение. Заседанието на комисията ИТВ на 1 декември ще започне в 10 часа. А преди това, преди заседанието на комисията от 9 до 10 часа, ще се проведе заседанието на координаторите. Това са съобщенията на председателя. Не знам дали имате някакви допълнителни съобщения или въпроси. Господин Даника, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви помоля за подкрепа да се включи поспешен, поспешност в дневния ред въпросът зададен към Европейската комисия, въпрос описан от мен и господин Каринс и изпратен на 21 октомври тази година. Всъщност, комисията все още не ни е не е изпратил отговор на нашия въпрос, въпросът е свързан с европейската схема с дългови с емисии. Тъй като въпросът си не е спешен, ви моля да включим в дневния ред този въпрос, свързан с схемата с дългови с емисии. Въпросът беше подписан от мен и колегата Канес и за нещастие не е получил отговор. Председателят, благодаря ви, скъпи колега. Крайният срок за отговор от наша гледна точка, от гледна точка на парламента и е изтекал на 16 ноември, т.е. преди 10 дни. Но, за съжаление, този крайен срок не е право обвързващ за Европейската комисия всъщност. Този крайен срок е- се определя от правилника за дейността на Европейския парламент. А комисарят Каниете ни осведоми, че в момента се доизготвя изготвя окончателната версия на отговорът и той ще бъде изпратен в най-скоро време на Европейския парламент. Така че, ако не получим отговор до края на тази седмица и началото на идната седмица най-кратко, най-късно, ще е, решим да включим темата на дневния ред на заседанието на нашата, на нашата комисия. Това, което може да направим на този етап. Ако включим в дневния ред, то ще включим в дневния ред на заседанието точно преди коледа въпросът за, схем, за схемата с търговия с емисии. ще обмислим тази възможност, ако не получим отговор от Европейската комисия в секретарията през едните няколко дни. Комисарят Каниете ни, ни увери, че съвсем скоро ще получим отговор в Европейския парламент. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Не виждам такива. Така случай продължаваме с точка четвърта. Конкурентно способността на европейската промишленост за оборудване за железопътен транспорт. Мисля, че всички сме наясно колко важна е темата. Предвидели сме размяна на мнения с експерти, двамата вече са тук до мен. И така започва работата на нашата комисия по устния въпрос и резолюцията посветена на европейската промишленост за оборудване за железопътен транспорт. При вас добре дошли нашите гости. Благодаря и на двама ви за проявената готовност да откликнете на поканата на нашата комисия. Всеки един от двамата ни гости ще започна с кратко изложение. Ще се радваме, ако изказванията ви не надхвърлят 10 минути. Ще може да следите времето на изказването ви на екрана пред вас, да се сигурни, че не сте го надхвърлили. След което ще проведем много интересно разискване. И така започваме с господин Филип Ситроен. Французини сте? Добре, значи името ви е Ситроен. Той е генерален директор на УНИФЕ, Съюзът на европейските железопътни индустрии. ще ви помоля да се представите няколко думи, тъй като не разполагам с биографията ви тук и ще се радвам да чуя какъв е професионалният ви път може би сте работили и в а, компанията Синтроен. Може би имате нещо в седмимената компания Citroen. Ще ви моля да, да се пресред няколко думи. Ами да, ще отговорих съвсем немалко. Ами всъщност аз съм внук на основателят на заводите Citroen, но съм тук в качеството си на специалист в областта на железопътната индустрия, тъй като не винаги в, живота си следваме пътя на родителите си и аз вече повече от 25 години работя в областта на железопътния транспорт. Дълго време бях съветник по, железопътни, по железопътната промишленост в постоянно представство на Франция в Брюксел. Работих в Министерството на транспорта. Години наред работих в РАТП или компанията за градския транспорт в Париж. Еквивалентът в Париж на компанията Стип тук в Брюксел. След това работих в СНСФ, в Франската национална железопътни линии, след което участвах в просто на сестра, е, доста добре познат дружество в областта на железопътното оборудване. А сега съм генерален директор на УНИФЕ, Съюза на европейската индустрия, която обобщава цялата дейност, свързана с подвижния състав и изграждането на системи за управление. Donc, euh, Господин председател, ще започна с няколко думи на френски, за да благодаря на комисията и Тре за поканата да взема участие в тази размяна на мнения. Благодаря и на госпожа Мартина Вернер и на всички останали членове на Европейски парламент, които са днес тук сред нас. Но в частност благодаря на госпожа Мартина Вернер, която работи по изготвянето на резолюцията за способността на железопътната промишленост. С ваше позволение ще кажа няколко думи за железопътната промишленост и всъщност, тъй като PowerPoint презентацията ми е на английски, ще ми бъде по-лесно и аз да премина на английски. Днес за мен е чест да ви кажа няколко думи повече за нашата промишленост и за предизвикателствата пред нея в Европа и по целия свят. Първият въпрос, който трябва да си зададем е какво всъщност е европейската промишленост за оборудване за железопътен транспорт. Ще я представя с няколко думи. Както знаете, железопътният е, отрасъл като цяло се структурира върху нуждите на потребителите, на, независимо дали са въпроса за е, оператори на инфраструктурата или е, операторите на регионално, национално и международно равнище. И с друга страна, е, компаниите, които се занимават с оборудване за пътен транспорт. Нашият отрасъл състои от различни специализир... специализирани промишлености в подвижния състав, системите за управление, включително Европейската система за управление на животното движение, инфраструктурата и всички компоненти и е, подкомпоненти, включително и много важната роля на инженерните дружества. На второ място има много голямо разнообразие и по отношение на размера. Подобно на автомобилната индустрия, където всички големи компании работят с голям брой подизпълнители. Европейската железопътна промишленост също работи с много специализирани дружества за оборудване, включително и с хиляди МСП. И не на последно място имаме много голямо разнообразие по отношение на географското ни разположение. Ние сме една наистина паневропейска промишленост с много богато историческо наследство Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство, Испания, Полша и Чешката република имат много богато историческо минало, но трябва да отбележим, че производство на жестоко бойване има на практика във всички държави членки на Европейския съюз. Защо нашата индустрия е стратегическа за европейската економика в момента? Днес започват официално преговорите по конференцията за климата в Париж. И тук сега е момента да си припомним, че ние не само работим за разработване на най екологосъобразната е, средство на транспорт, но ние сме много важна индустрия за европейската економика. Защо? Първо, защото ние сме много важен работодател в Европа. Като цяло нашата индустрия осигурява работа на над 400 000 души в Европа. Второ място, ние сме една много иновативна промишленост нововведенията са в, заложени в ДНК на европейската индустрия и ние е, инвестираме голяма част от оборота си в научно-развойна дейност. По този начин достигнахме до много иновативни решения, като разработването на високоскоростни е, влакове, на европейската система за управление на движението и е, влакове в метрото, които се движат без управляващ персонал. На трето място, ние, ние имаме водеща роля на световно равнище. С общи продажби в размер на 47 милиарда евро, ние представляваме 46% от пазара на световно равнище. Освен това, предвид нашите прогнози, днешната, днешната отмяна на мнение е възможност да ви обърнем внимание за някои възможности, както и за някои заплахи, пред които са изправени дружествата, занимаващи се с оборудване на жп спорт в Европа. Твоята новина е, че пазарът на железопътно оборудване се увеличава по целия свят, което дава голяма възможност за европейската индустрия. Последното проучване на световния железопътен транспорт показва, че този транспорт като цяло се се в много добро състояние на цяло равнище, на световно равнище. Поради съображение, свързани с околната среда, се очаква пазарът да се разрасне с 2,7% през ината година, въпреки продължаващата економическа несигурност световно равнище. Основните отрасли, в които се очаква, основните региони, в които се очаква най-голямо развитие са Латинска Америка и Северна Америка, Азито-Океанският басейн. И тези перспективи за економически растеж действително представляват голяма възможност за нашата европейска промишленост, но и за международните ни конкуренти, които все повече се навлизат на този пазар. Комисарът Бянковска по време на официалното си изслушване в Европейския парламент през октомври миналата година ясно заяви необходимостта европейската економика да има възможност до пазари както на Европейския съюз, така и на световно равнище. И това изказване е особено важно за нашата промишленост. И следва обаче да отбележим, че ключовите пазари, на които европейската промишленост за на жп транспорт като цяло имаше много добри позиции, стават все по-ограничени или напълно са затворени за европейски дружества. А едновременно с това европейският пазар остава напълно отворен за чужди предприятия. Съгласно проучва от 2014 година достъпният пазар, или казвам други думи, пазарът, който е отворен за европейски доставчици, в момента представлява 67% от общият пазар. Има забележи... Това намаляване се дължи най-вече на намалените възможности за до пазарите на Китай, Япония и Корея. Как може да се обясни това положение? Много страни в днешно време прилагат протекционистки мерки, чиято цел е да насърчават националните промишлености. Ето защо европейските дружества не, не винаги имат възможност за достъп до пазарите на публични а, на а, публични търгове в а, трети страни. Друг съществен пример е а, достъпът до пазара на Китай, който непосилно намалява от 2009 година насам. Едновременно с това голям брой се държави в, а, като а, Южна Африка и Индия, например, изискват заводите за производство да са на тяхната територия като предварително условие за навлизане на пазара им. В момента сме в повратен момент, при който конкуренцията връща от Азия, в частност Китай и, Япан и Япония, непрестанно се засилва. И този факт беше потвърден от поручването по вънпроспех 13 година Генерална дирекция конкурентно способност. го ни по-късно положението още по-притеснено. По отношение на китайската конкуренция, всички може би сте чули за новината за сливането на двете основни производители на ЖП оборудване CNR корпорация и CSR корпорация, които заедно представляват 31 милиарда долара в продажби за 2013 година. И тази нова корпорация се превръща в най-големият строител на влаково, на ЖП оборудване на световно равнище. Стратегията на, на тази нова компания със сигурност е все по-голямо световно позициониране. Те вече са, имат позиции в Африка, Латинска Америка и Турция и са се насочили към пазара в Съединените щати и най-горе ще се насочат след това в, към пазара на Европейския съюз. Мога да ви дам пример за преговорите в формат 16 плюс 1 за нова линия между Будапеща и Белград, която най-вероятно ще бъде построена от китайци. Не на последно място, голяма част от доходите, които често се е, печелят от е, китайските дощастици, са свързани с е, много силно субсидирани от държавите програми. Ясно е, че китайските доставчици се възползват от много силна подкрепа от страната и благодарение на подкрепата на китайски инвеститори те гарантират и много по-конкретно способни възможности, които ние не можем да предоставим. Това представлява нелоялна конкуренция. Ето защо ние искаме да се върнем с призив към Европейската комисия, съвета и парламента да се възстанови равнопоставеността на пазара. И може би най-важната част от презентацията ми е въпросът как Европейския съюз може да ни помогне да запази водещата си роля на световно равнище. В настоящият контекст нашата асоциация много се зарадва на решението на Европейският парламент да изготви резолюция, посветена на конкурентоспособността на европейската промишленост за оборудване пътен транспорт под ръководството на докладчик Мартина Вернер. Какво очакваме на този етап? вече има стратегии за производството в областта на корабостроението и автомобилостроението. И ние сме е, набелязали три основни политически цели, три основни стълба, които виждате на този екран пред вас. На първо място трябва да се, да се подкрепи предлагането в това отношение Европейският е, съвет, съюз може да помогне с е, подкрепа в областта на научно-развойната дейност е, чрез Хоризонт 2020 и Shift to Rail, като се, превърна в реалност в 2015 година с подкрепа на комисията ИТРЕ. Такава също така да се осигури на помощ на научно-развойна дейност на МСП и кластерите. Европейският съюз също така може да допринесе за гарантиране на, по-доб... на по-добра съгласуваност между техните умения на пазара на труда и об... обучението и оборудването на, нов... на, млади, нови... на млади талантливи специалисти. Първо място трябва да се подобри цялостният бизнес климат. И тук искам да кажа няколко думи за четвъртият, за техническия стълб на четвъртият пакет за железопътния транспорт. Европейски съюз може да ни помогне много в нашите, в нашите усилия за износ, чрез добри търговски преговори, като например мисля за ТПТИ и а, споразуменията за инвестиции с Китай, много важни търговски преговори за нас. И на трето място да се насърчи търсенето в Европейския съюз и световно равнище, за да се гарантира постоянно търсене за нашите продукти. И нееднократно сме заявявали готовността си да работим с европейските институции и с Европейска инвестиционна банка, за да гарантираме, че и новият Европейски фонд за европейски инвестиции ще помогне за осъществяване на нови шестопътни проекти в цяла Европа. Ще ви представим, ще ви предоставим достъп до нашата документация след края на заседанието. Благодаря ви още веднъж и на вас и на комисията и за поканата да вземе участие в днешната размяна на мнение. Благодаря и на госпожа Вернер за работата и по това досия, което действително не осъществено значение за бъдещето на европейската железопътна промишленост. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин генерален директор. Благодаря на господин Филип Ситроен за много интересното ви изказване. С него започна заседанието на нашата комисия днес. А сега продължаваме с вторият главен оратор за тази размяна на мнения, господин Жон Верние. Ще ви помоля след няколко думи да се представите. Имате думата. Monsieur le, le Président, Господин председател, госпожо Вернер, дами и господа депутати, дами и господа, бих искал най-напред да ви благодаря за поканата сред вас днес. За мен наистина е чест и голямо удоволствие. Аз съм французин, роден съм в северната част на Франция, Първоначално натрупах професионален опит в индустрията, в Сименс, най-вече в Германия, след това и във Франция, като съм работил в три области автомобилостроене, енергетика, а през последните години бях генерален, заместник генерален директор на Siemens Mobility във Франция. През 2008 година се преориентирах професионално и станах съветник в e-Trans – това е един център в северната част на Франция и работим в сферата на сухоземния транспорт и най-вече на железопътния. Вие ме поканихте днес в качеството ми на говорител на мрежата ЕРСИ или Европейската инициатива за железопътни клъстери. Тази мрежа бе създадена по инициативата на e-Trans.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 Виждате как работи нашата мрежа. Тя е създадена поетапно, година след година и стигнахме до 10 кластера от 8 различни държави. Работим 7 различни езика, което съвсем не улеснява работата ни, но вие познавате тази трудност много добре. Целта е да се създадат центрове в различните държави, които да приличат на нашия. Разбира се, много е трудно да има сходство, но все пак е важно да има прилики. Имаме една обща страст. И преди да продължа нататък, бих искал да се спра най-напред на термина клъстър. Термина клъстър се използва много в Брюксел – и с ваше позволение бих искал да се спра малко на определението на този термин. Майкъл Портър е в происхода на този термин от 90-та година и а, той казва следното на английски. Клъстъра е група от бизнесмени и институции, които се събират в един и същи географски регион и които са взаимно свързани – създавайки свързани продукти и услуги. Разбира се, това е едно много общо определение, но според мен тук има три ключови думи. Първо, регион, територия. Територията е изключително важна, защото тя винаги върви със своята култура, своята специфика, със, със своите хора. Винаги има географска и културна близост между хората. Дори и преди да се зароди интернет, хората бяха близки един до друг. Втората ключова дума е взаимосвързаност. В клъстерите има различни форми на взаимосвързаност и различните клъстери са свързани по различен начин. Разбира се, връзката може да бъде между клиент и доставчик, но връзката може да бъде, свър... може да бъде направена и с оглед на обмяната на опит, на партньорства в областта на развитието и научната и развойна дейност. В Европа имаме различни национални политики и разбира се, бяха започнати различни инициативи. Така, например, в Италия общностите имат различни цели, като днес тенденцията е там да се създават тематични кластъри, най-вече в областта на транспорта. В Германия имаме а, друг вид центрове, които се отличават с а, две инициативи. Шпицен клъстър, както ги наричат там. В Франция тези центрове е, отпразнуваха вече 10 годишнината от своето създаване, като всички тези центрове, е, въпреки всички изборни резултати, продължиха да съществуват, е, обособиха се и е, се наложиха. В Испания има програма от 2007 година, която включва различни клъстери от Баската република, от Каталуния. И аз, господин председател, си спомням, когато ходих във Варшава през 2013 година, как трябваше да обясня какво означава клъстера. И сега Полша се превърна в един неизменен наш партньор. В Швеция под ръководството на един последовател на е, човека, който ви цитирах в началото, бе основан също такъв важен център. В рамките на различните клъстери, както вече казах, се опитахме да е, се сближим с региони, които да са сходни до нашия. Целта е да се изработят единни проекти в рамките на научната и развойна дейност и на новаторството. Много често правя аналогия с катализатора в химическа ситуация. Не може да се случи тази химическа реакция, ако нямаме катализатор, но той не е неизменна част от самата реакция. По същия начин работим и в рамката на клъстера при изработването на съвместните проекти. Опитваме се ежедневно да подпомагаме дейността на малките и средни предприятия. Правим го заедно с доставчиците, с различните партньори, като по този начин се опитваме да помогне на малките и средни предприятия да развият собствена научна и развойна дейност. Бихме искали да направим така, че много бързо резултатите от всички тези проекти да се превъплатят в нови стоки на пазара. Целта ни не е просто да сме един клуб на различни партньори, а действително да допринесем за економическото развитие. Ето какво е типовото разпределение на членовете на нашия клъстър. 42% са малките и средни предприятия. Защо малките и средни предприятия са нашия приоритет? Не само с оглед на техния брой, но и с оглед на тяхната значимост, ние сме насочили вниманието си към тях. Малките и средни предприятия са изключително уязвими, но те проявяват голяма гъвкавост и винаги проявяват новаторство. Така че много бързо се убедихме, че е, ще подпомогнем Европа много повече, ако работим всички заедно. Както ние, така и нашите партньори дълбоко вярваме, че съществуването на метаклъстър определено ще помогне на Европа. Целта е по този начин да се стигне до друг вид знания, до друг вид опит. Това означава да се възползваме от погледа на някой, който произхожда от различна култура. Например, в рамките на железопътната инфраструктура. Нормално е в отделните държави да, се, да има различен поглед върху тази инфраструктура. Затова правим обмен на информация. Обменяме също така и добри практики, е, човешки ресурси, работим заедно и при разработването на проектите. Разбира се, бихме искали заедно да разработим европейски проекти, имайки предвид, че разполагаме с много партньори, които вече от дълги години работят заедно и се познават. Бихме искали да се насочим и към конкретни пазари, като разширим вече действащия пазар за нашите малки и средни предприятия в Европа, но и не само. Относно железопътна Европа, смятаме, че тя ще донесе на всички ни голяма полза. И в това отношение бих искал да се върна малко назад. Железопътната промишленост винаги е била от стратегическо значение за всяка една държава. Ние бихме искали да направим така, че ползата от железопътната инфраструктура да донесе ползи на национално равнище, но и не само. Първоначално стратегическото значение беше важно само за държавите. След това обаче беше създадена Европа, пазарът се отвори, което означава, както и Филип знае много по-добре от мен, че е, се пристъпи към много сливания на предприятия и е, обединяване в по-големи корпорации, докато се стигне до най-големите железопътни предприятия, които действат днес. Останаха само няколко наброй малки и средни предприятия. Глобализацията е следващото предизвикателство. Големите производители съвсем основателно инвестираха в държавите, които имаха бърз растеж. Там бе създадена добавена стойност, но беше и открита такава. На място бе открит много експертен опит. Както напомни Филип преди малко, инвеститорите от Азия също дойдоха тук в Европа, за да могат да инвестират и да получат знания и опит може да има известно разместване на пластовете. Не може всеки да бъде технически лидер, ако не работи заедно с индустрията, ако не разполага с иновиращи малки и средни предприятия. И разбира се, ако не инвестира в научна и развойна дейност. Именно за тази цел, според нас, трябва да насочим вниманието си към клъстерите. Ще бъда прям. Но а, големите търгове, рамкови програми, а, търговете за различни програми, са недостъпни за малките и средни предприятия. Всяка държава членка ежегодно изготвя списък с малки и средни предприятия, които са се включили в обявлението за поръчки. И ще видите колко малко, малки и средни предприятия има в този списък. Но разбира се, има една добра новина. Shift to Rail е изключително добра новина. Работихме заедно с Унифей, както и за всички останали от Shift to Rail, за да изработим картография на малките и средни предприятия в Европа. Сред хилядата малки и средни предприятия, които ние представляваме, около стотина могат да се включат. Разбира се, бавната работа в това отношение представлява проблем. Помните първото обявление в рамките на Shift to Rail, което отне доста дълго време. Има още една добра новина. Разбира се, политиката на клъстерите се води в Европа и бе обявена от Генерална дирекция Растеж, което е чудесно. Ако погледнем обаче дейностите в областта на европейските клъстери, ще видим, че се изготвят много проучвания, различни етикети, различни центрове, различни предизвикателства се определят – но много малко има търгове за проекти, които да имат за цел да се финансират вече създадените и организирани клъстери. Пример. Имаше а, такъв, такова обявление за търг в рамките на Косме. Да, господин председател, ще побързам. А, имаше 60 предложения, а, от а, които бяха одобрени 8. Струва ми се, че имайки предвид и финансовата рамка, това съвсем не отговаря на реалния залог. Същото се отнася и за инструмента за малките и средни предприятия. И в това отношение имаме добра новина, но в крайна сметка отредените финансови средства са недостатъчни. Какво могат да направят европейските институции, в частност Европейския парламент? Може да признаете ползата от този тип организации, ползата от подобни интерклъстъри. Може да насърчите държавите членки да създадат устойчива политика в областта на клъстерите, тъй като такава все още не съществува. Да направите така, че да се позволи публичното подпомагане, тъй като това са услуги от общ интерес. И на следващо място може да следите правилото на Европейската комисия за 20% от общностния фонд – насочен за малките и средни предприятия, действително да бъде спазен, е, защото наистина в това отношение си заслужава да се упражни повече контрол. И за пореден път да се намали сложността на тази процедура. Позволете ми сега да завърша моето изложение на немски язик. Искам да благодаря за вниманието. Аз е, Искам да отправя няколко послания към вас. Всички ние естествено сме на ваше разположение за по-нататъчни е, фази на сътрудничество. Също така съм на ваше разположение и за дискусия. Um, мистер... Благодаря ви, господин Жан Верие, за изключително интересната информация. Благодаря за е, думите ви. Разбира се, това, че започнахте да говорите на друг език, не означава, че получавате нови 10 минути време за изказване. Но беше хубаво да се обърнете към нас и на немски в края на изказването си. И така, госпожа Мартина Вернер има думата. Три минути стигат ли ви? Три и половина. Добре. Ja, äh, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ситроен, уважаеми господин Берие, уважаеми колеги, радвам се, че днес имаме възможност да разговаряме днес за ЖП индустрията и в частност, че имаме възможност да чуем двамата експерти, за да можем да си създадем предварителна представа какви са предизвикателствата пред железопътната промишленост. Така че благодаря ви още веднъж за това, че се отзовахте днес на нашата покана. Миналата седмица обсъждахме подобна тема. Ставаше дума за кризата на сумодобивната промишленост в нашия пленарен дебат и аз мисля, че можем да направим пряка връзка с днешната тема. Както в е, сектора стоманодобив, така и в ЖП индустрията, трябва да изтъкнем голямата загриженост, която буди сред нас е, поведението на Китай. 2002 година първият е, модерен метровлак е, дойде от Китай, а днес вече всеки втори метровлак идва от там. Освен това, двама китайски производители тази година, CCAC, представляват най-големия железопътен контакт цар в света. Той се подкрепя от китайската държава, ползва се от големите инвестиции в родната мрежа при същевременно много високи бариери за достъп за чуждестранни производители. Така че е, мога да посоча, че 400 000 е, работни места от Европе... в Европейския съюз зависят пряко от железопътната промишленост. Много от тях са в малки и средни предприятия, поради което аз смятам, че резолюцията е особено важна тук. Резолюцията е, насочва вниманието към един е, отрасъл, който най-често се свързва е, с е, е, железниците, които пък се възприемат най-вече като транспорт, обаче е, те са свързани с иновации. Също модерната ЖП индустрия представлява основа за економически растеж и преминаване към екологична мобилност. И както в стомодобива. Тук няма готови рецепти. Става дума за комбинация от мерки и в резолюцията аз предвиждам да използвам всички тези винтове за подкрепа на бранша. Е, например, по-бързо изпълнение на Horizon Shift Rail и двамата споменахте това, е, след това насърчаване на инвестициите, като погледът е насочен най-вече към цифровизацията и какви са възможностите там за ЖП техниката, след това насърчаване на интернационализацията, по-добър пазарен достъп, най-вече за МСП, опростен е, достъп до финансиране и разбира се по-голяма по-голямо внимание от страна на политиката за този е, бранш разбира се, не на последно място, стабилност на европейския пазар. Имахме възможност да си създадем основно впечатление за ситуацията в отрасъла и естествено към вас възникне въпроса как можем в Европейския съюз да допринесем този сектор да стане още по-инновативен. Сътрудничество между наука, публични органи, големи е, системи и МСП в рамките на кластъри е много добър пример как може заедно да се осигури достъп до финансови средства. И последно искам да посоча каква е пътната карта, като включи резолюцията. Планира се проектът да бъде готов с превод до 27 януари. След това на 28 януари ще се консултира това в нашата комисия. 25 февруари е крайен срок за изменение и гласуване в ИТРА на 7 април. Така че ако имате въпроси, изменения, някакви желания, съм на ваше разположение, но се радвам, че сега имаме възможност да зададем въпроси на двамата експерти, които са при нас. Благодаря. Мадам Рапортер, Благодаря ви, госпожо докладчик. Казахте, това ще бъде устен въпрос, последван от резолюция. Резолюцията, разбира се, е много важна за нас. Затова и днешното разискване е толкова важно. Думата има госпожа Франсуаз Гростет, която за, която замества госпожа Морано от НП. Имате думата. Effectivement, euh, en l'absence de madame Morano, qui est shadow rapporteur pour euh, notre groupe du PPE, et en euh, Благодаря. Госпожа Морано е докладчик в сянка от нашата група и е, тъй като и Кристиянка Искари също отсъства, взимам думата на първо място, за да благодаря на двамата изказали се. Тяхните изказвания бяха много интересни и ни показват колко неотложно е да направим нещо в е, рамките на Европейския съюз съюз, за да помогнем на нашата ЖП индустрия. Искам да благодаря, разбира се, и на госпожа докладчика за работата, която тя извършва и тя е, трябва да знае, че ние ще окажем съдействие, естествено, е, и всъщност става дума за една индустрия, която изживява тежки моменти, защото нейната конкурентно способност не се намира в добро състояние в международен аспект. Това беше много добре пояснено също и от господин Ситроен. Разбираме, че Азия е, започва да печели надмощие над Европа по отношение на е, ЖП оборудването и това буди безпокойност. Беше обявено беше обяснено това от изказалите се от нашата докладчица също, че е, ЖП промишлеността е със стратегическо значение. Каза, че 400 хиляди души в Европа работят в тази сфера, но това също времено е индустрия, която е много диверсифицирана, представлява нещо като варига, важна варига от е, поддоставчици. Не става дума само за голяма индустрия, има малки и средни предприятия, които са доставчици, е, които доставят елементи на екипировка и всички те са свързани в този отрасъл. Също така беше обяснено, че има много голямо търсене в тази сфера не само на европейско равнище, но и на световно равнище и Европа трябва да запази своята позиция е, и даже да е, завоюва по-добра позиция в е, този нов пазар, било в Америка, било в Африка или пък Средния изток. Виждате колко големи са предизвикателствата. Госпожа Вернер каза, че имахме дебат по кризата в металообработващата промишленост и е, разбира се, трябва да подкрепим тук ЖП индустрията. Важно е да е, дадем нашия принос и аз е, е, мисля, че трябва да се каже на Европейската комисия, че е абсолютно необходимо сериозно да се действа, за да се позволи на тази индустрия да е, осъществява лоялна конкуренция на наци... международно равнище. Това трябва да стане бързо, трябва да се действа. Ако искаме да осигурим устойчиво бъдеще на ЖП индустрията в Европа и да завоюваме нови пазари, това е важно. Ние имаме нужда да сме шампиони сега, а не да подкрепяме големите шампиони. И, е, както господин Зария каза, е, ние трябва да осигурим по-лесен достъп на нашите малки и средни предприятия до финансиране. Двоен отговор се очаква от Европейския съюз, насърчаване на, на изследователската дейност чрез клъстери, това както беше вече обяснено и от друга страна ние трябва да имаме инструменти за е, търговска защита, трябва да имаме правила, които не трябва да бъдат е, наивни по отношение на публичния пазар. Освен това, повече финансиране на наш, за нашите МСП, е, също така да осигурим добра квалификация на заетите в тази промишленост, те и без това я притежават. Председателят прекъсва оратора. Мадам. Много ви благодаря, госпожо. Благодаря ви за коментарите. Думата има господин Доминик Рике, качеството си на докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Аз искам просто да кажа какви е, са нашите надежди и е, какви е, са нашите предизвикателства. Структурата на ЖП индустрията е, с, е хоризонтална. Смятам, че тя също е достатъчна и също така трябва да се обърне внимание на международната е, конкуренция, няма е, наистина много голямо сътрудничество между европейските предприятия и е, доставчиците. Също така тази верига, за която се говори, пострада много и наистина това са трудности, свързани с технологичния трансфер, видимостта на поръчките и също трябва да има и по-добър достъп до пазарите, това, което беше вече казано. Така че в хоризонтален и вертикален хоризонтален план има достатъчно проблеми. Сега, що се отнася до новите економики, като Китай, също и японската економика, представляват много силни международни конкуренти, докато и нашите предприятия трябва да спечелят пазари има изградена нова фабрика в Диен, също така е, трябва да имаме и технологичен трансфер, е, като например високоскоростните влакове, също така има и загриженост в е, е европейски план, е, що се отнася до е, финансирането, липсата на ликвидни средства, също така имаме и е, фрагментация на стандартите на пазари, функционалното пространство в Европа също е фрагментирано и накрая трябва да е, се гарантира и достатъчна конкурентност на другите видове транспорт, като въздушния и автомобилния 46% е, посочихте вие. Е, наистина става дума тук за едно много добро е, технологично развитие, ние сме за добра стандаризация за технически стълб в лицето на ЖП индустрията и беше казано вече, проблемите са твърде комплексни и е, достъпът е, на МСП не е толкова добре гарантиран. Така че е, трябва да се обърне внимание на това също и на екологичните аспекти, повече енергийна ефективност и също така и в социален аспект трябва да се направи нещо. Аз мисля, че четвъртият пакет би могъл да допринесе за това, да се използва прогреса в цифровизацията, за да се увеличи производителността, да се оптимизират разходите и всъщност това е част от четвъртия пакет. Аз малко съм песимист по отношение на отварянето на вътрешноевропейския пазар. Ние трябва да и имаме предвид, че трябва да има нещо като Airbus е, в ЖП е, транспорта. В вертикален аспект е, трябва да гарантираме истински вериги с поддоставчиците и трябва да се подобри също интермодалната конкуренция. Правилото, който замърсява плаща да се прилага. И, извинете господин председател, скоро приключвам, трябва да се направи в Европа нещо и за е, подвижния състав, е, както каза госпожа е, Гростет. Това е тема, която трябва да се разглежда сериозно. Не можем да приемем японците да ни изпреварват. Госпожа Папел. ИНФ. Благодаря, господин председател, е, господин Ситроен, господин Вервие. Аз искам да благодаря също и на нашия докладчик, че се занимава с толкова важна тема европейската индустрия на доставки е, в е, сферата на ЖП производството. Много често на тази тема не се обръща достатъчно внимание в обществото, поради което благодаря на докладчика, че се е заела с тази толкова важна тема. Беше казано вече, че европейската ЖП индустрия е водеща за Европа. 47 милиарда евро е оборота, 46% дял на световния пазар, 2,5% от оборота се инвестират в изследователска и развойна дейност в добрата среда в Европа и най-вече програмата Shift to Rail, нова програма, която започна миналата година и там сумата е 920 милиона евро от програма Хоризонт 2020 и естествено ние трябва да форсираме тази програма. И а, още нещо а, беше казано във връзка с важността на този отрасъл, най-вече във връзка с конференцията КОП-21 принос към а, опазване на климата и околната среда. А, и всъщност ЖП индустрията има най-нисък дял на CO2, CO2 емисии в Европа. Бяха посочени много важни проблеми днес – поради което темата е много важна и е поставена на дневния ред на Европейския парламент. Първо, постоянната криза в европейската сумодобивна промишленост. Обсъдихме това миналата седмица в Страсбург. Високи енергийни цени, високи разходи за труд, лоша конъюнктура в Европа и пазар който всъщност се доминира от ефтината китайска стомана. Това е всъщност и причината за кризата. Освен това, вие казахте, че става дума за ограничен достъп до японските, китайските и южнокорейските пазари, така че тук трябва да се използват договорите за свободна търговия за да може този важен отрасъл да бъде е, насърчен и да получи съответен пазарен достъп. И трето, което беше засегнато днес, конкурентното предимство, което Китай си извоива от една страна чрез CCRC, водач на световния пазар, две трети е, от пазара владее е, тази фирма, две трети от европейския оборот – е, реализира и е, Второ, е, изкривяването на конкуренцията във връзка с е, тези предприятия и сътрудничеството с финансови инвеститори, също от Китай, е, също от държавния сектор, така че според мен е абсолютно необходимо от страна на Европейската комисия да направи нещо за инвестициите, да вземе мерки във връзка с помощите, за да могат за европейската индустрия да се гарантират почтени условия на конкуренция конкуренция, честна конкуренция. И за това се радва много, че е, точно тази е, сфера, конкурентното право, намира особено място в е, доклада. Благодаря, госпожа Грифин има думата. Благодаря, господин председател, благодаря на двамата ни гости. Действително темата е много интересна. Приветствам казаното от докладчика ни госпожа Вернер и сравнението с кризата в сектора на стоманодобива, цифровизацията и железопътния отрасъл. Взех участие в дебата в пленарна зала миналата седмица за възможността за статут на пазарна економика на Китай и въпросите свързани с държавните субсидии, дъмпинга и въздействието на тези политики на Китай върху стомано доби в Обединеното кралство. Мисля, че настоящата конъюнктура ясно показва, че трябва да се разработи една истинска промишлена политика и да има добра координация между политиките в обществеността на промишлеността, за да действаме всички на едно и също равнище. А по отношение на клъстерите, трябва да отбележим поне в Поденто кралство много от финансирането за кластерите и мрежите дойде пряко от структурните фондове. Тези, това финансира дойде пряко и много бързо и се надявам добри практи, подобни добри практики в едни държави членки да се прехвърлят и в други държави членки и в други отрасли. Благодаря ви. Някои друг искали думата? Моля, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Е, ще се изкажа на испански. Един въпрос към двамата ни експерти. И най-вече към господин Ситроен. В е, доклада ви споменавате с е, пълно право наличните механизми за финансиране за четирите отрасла, които споменахте. Ами аз бих искала малко повече да чуя по какъв начин точно железопътният отрасъл може да се впише в плана на Юнкер в Европейския фонд за стратегически инвестиции. Има ли вече представени проекти? И ако да, в, в как, какво е разпределението на тези проекти по четирите подотрасла, които споменахте? А сега един въпрос към господин Верие. По отношение на научно-развойната дейност и политиките, които се осъществяват в рамките на кластерите. Обмисля и също така възможност за обвързване на проекти, е, осъществявани в контекста на плана Юнкер с проекти за прилагане на новите технологии в отрасъл на железопътния транспорт. Проактивен ли е сектора, плана Юнкер познат ли е и ще се бъд, възприят ли беше от отрасла? Благодаря ви, Скъпи колега, аз бих искал да, да помоля представителят на Европейската комисия на генерална дирекция е- економически растеж госпожа Шиковска дали иска да добави нещо или да зададе някакъв въпрос. Е, моля, погледнете, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Ами не знам дали мога да направя разискването по-вълнуващо, отколкото беше до момента, но бих искала да направя няколко коментария по чуто до, до момента. На първо място много благодаря на поканата към Европейската комисия да присъствам и да вземем участие в тази важна дискусия. Приветстваме инициативата на госпожа Верна за изготвяне на резолюция, посветена на европейската промишлено за оборудване за железопътния транспорт и със сигурност ще предприемем последващи действия и последващи програми след тази резолюция. Разбира се, за наша европейската железопътна промишленост за доставки е гръбнака на европейската ЖП индустрия. Наясно също така всички предизвикателства, които споменахте, знаем колко важно е да се увеличат усилията ни на международните форуми, чухме и призивите за по-лесно достъп финансиране, в частност за малките и средни предприятия. Ще продължим да работим за преодоляване на всички тези проблеми имаме много добро сътрудничество с железопътния сектор. Вече сме намерили редица добри решения. Споменах няколко от тях. Четвъртият железопътен пакет, който би трябвало да доведе до увеличаване на конкурентоспособността на промишлеността. Надяваме се, че с него всички все още съществуващи пречки, било то регулаторни или технически, ще бъдат премахнати. Споменахте и инициативата Shift to Rail, която за нас наистина е много важна и се надяваме тази инициатива, че бързо да доведе до, до общоевропейски европейски решения, които да засилят е, вътрешното място на европейската железопътна промишленост световно равнище. Така че има решения, които вече се прилагат. Ще продължим да разглеждаме други съвместно с вас и други представители на промишлеността. Ще е, предоставим, разбира се, нашата помощ и подкрепа на госпожа Вернер, за да изготви разработката, по която вече работи от това време. Сам благодаря ви. И аз много ви благодаря, казва председателят. А сега бих искал да помоля двамата ни гости, господин Ситуен и господин Верие, да отговорят на някои от въпросите и изказаните притеснения. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на членовете на Европейският парламент. Мисля, че те много добре си дават сметка за рисковете, пред които е изправена нашата промишленост рискове, идващи от Азия, въпреки че ние се опитваме да отговорим тези предизвикателства, доколкото сме в състояние. По отношение на научно-развойната дейност продължаваме да, да сме много динамични. Шифтерел е публично-частно партньорство. Ние ще финансираме 50% и искаме наистина да това съвместно предприятие да започне да работи възможно най-скоро. Също така бихме искали МСП да са важна част от тази инициатива. Вторият важна, важно досие, което искам да спомена, е фактът, че международните преговори трябва да вземат много важно място в тези преговори. че четвъртия резултатен е пакет. Много важен е достъпът до пазарите на обществени поръчки. Много често в Брюксел се говори за level playing field или за равнопоставеност на пазарите. Така че е много важно в контекста на всички търговски първо с Съединените щати, с Китай, с Япония да се гарантира равнопоставеност, за да не се оказваме винаги в положението, в което сме отворили широко вътрите за помешеността на всички трети страни, а пък ние да нямаме възможност за достъп до японския пазар, например, както наскоро споменах и по време на посещението си в Токио. Наистина много съм, много ви благодаря за инициативата и ние с готовност ще продължим да работим сътрудничи с госпожа Вернер в изготвянето на нейния доклад. Той действително е от съществено значение за нашият а, отрасъл. А сега няколко думи към а, е, испанския депутат, който взе думата и плана Юнкер. Ами като цяло ми се струва, че плана Юнкер не прави достатъчно бързо, поне по отношение железопътният отрасъл. В нашия отрасъл по отношение на бързите влакове и дори по големи проекти имаме трудности с мобилизирането на частни средства. Много надежда имаме от един проект, свързан с Европейската система за управление на железопътното движение. Към момента има много голям интерес от страна на държавите членки, но все още не сме е, намерили някакви реални проекти, реални възможности за участие на железопътния отрасъл в Европейския фонд за политически инвестиции. Благодаря ви за коментарите, благодаря ви за отговора. Сега давам думата на господин Верие за неговите коментари и неговите отговори. Благодаря ви и аз за всички въпроси, които бяха зададени. И аз ще опитам да отговоря на господин член на Европейски парламент от Испания. Споменахте няколко въпроса няма да навлизам в подробности по темата за научно-развойната дейност в областта на железопътният отрасъл, но има три основни теми. Първата е свързана с енергийната ефикасност и опазването на околната среда и тук очевидно има пряка връзка с енергетиката. Втората област е по-добра от е, първата потреба на инфраструктурата. И трето място е цифровизацията и въздействието на цифровизацията върху железопътния сектор. Ние работим по всички тези теми и в рамките на кластерите и помежду си. Те се вписват и в европейските политики с генерална дирекция мобилност и генерална дирекция промишленост, но и с водещите европейски промишлености. Друга тема, която не споменаха, е, че всеки един от нас в своята, по своята регион работи в тясна връзка с регионалните власти за прилагането на интелигентните специализирани стратегии. И всеки според нас им, всеки от нас, според мен, ще допринесе със своят познание и своят опит за тези, е, тези европейски програми. Много ви благодаря. Благодаря ви за коментарите и отговорите. Думата отново има госпожа Мартина Вернер. Ще ви помоля да направите обобщение на дискусията. И да ни кажа да ми за бъдещето на този доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ситроен и на господин Вервие е, благодаря също и на докладчиците и на онези, които взеха участие. Аз мисля, че беше много добре днес да се занимаем толкова подробно с тази тема и смятам също, че някои точки е, са много важни. Аз е, отбелязах най-важните аспекти, които е, изкристализираха от тази дискусия. Първо, значението на ЖП индустрията за Европа, след това е, е, иновации, изследователска дейност, конкурентна политика, FC е, КОП-21. Е, може би не сме говорили и за ролята на ЕРА. Смятам, че е, това също заслужава внимание. Вероятно, могат да се кажат още неща, обаче е трудно да се обобщи това на няколко страници. Смятам обаче от това, което чух поне мога да посоча така, че мислим в еднаква посока и когато се срещна с докладчиците, за мен наистина ще бъде приятно преживяване. Работим в една насока, смятам, че ще се получи добра резолюция и смятам, че с ваша помощ ще можем да си сътрудничим добре. Благодаря ви предварително. Мадам рапортер. Благодаря ви, госпожо докладчик разглеждането на проекто резолюцията 22-23 февруари, крайен срок за внасяне на измененията 25 февруари, което означава два дни след това, гласуване в ИТРЕ, както казахте и самата вие, на 7 април. Това е нашия график. Сега бих искал да благодаря горещо на нашите гости. За нас беше удоволствие, че бяхте сред нас днес. Благодаря ви. We continue our meeting. Продължаваме незабавно нататък, защото закъсняваме. Проучване за съхраняване на енергията, какви пазарни структури и регулаторни стимули са необходими. Ще имаме представено доктор Серхио Угарте, от SQ Consult, като SQ означава устойчиво качество. Проучването е изготвено по искане на комисията ИТРЕ и е под заглавие, както вече казах, съхраняване на енергията, какви пазарни структури и регулаторни стимули са необходими. Идеята е да се види какви регулаторни промени биха могли да доведат до допълнително намаляване на разходите и до разработване на нови енергийни структури. Всичко е пряко свързано с технологията на съхраняване на енергията, защото тази технология може ефективно да ни помогне да постигнем целите на енергийния съюз. Възобновяеми енергийни източници, независими доставки, и ускоряване на конкурентоспособността. Разбира се, е, всичко това е тясно свързано с съхраняването на енергията. Доктор Угарте, имате думата, за да представите своето проучване. И добре дошъл още веднъж в Европейския парламент. Имате само 10 минути за съжаление. Моля ви, не превишавайте времето си. Извинявам се, но наистина нямаме достатъчно време. Благодаря ви, господин председател. Ще се впиша в тези 10 минути. Проучването, което ще ви представя, бе а, изискано от а, отдел А във връзка с регулаторните стимули и пазарни структури, в случай, че Европейската комисия желая да насърчи технологиите за съхраняване на енергията. Съвсем набързо ще ви представя целите на проекта и обхвата, стойността на енергийното съхранение, статута на технологиите, принос на енергийния съюз към целите – защото в общи линии темата е тясно свързана с дискусията за енергийния съюз. Ще разгледаме какви са евентуалните развития, каква е регулаторната рамка и ще излезем с някои препоръки. Вече чухме каква е целта. Целта е да се подпомогне дискусията за подхранване на а, съхраняването на енергията и приноса на тази тема към тази за енергийния съюз. Целта е да се насърчи европейската економика и малките и средни предприятия. Докладът е разработен в 37 въпроса. Всеки път, в който вие задавате някакъв въпрос, като например каква е цената на технологиите, по какъв начин те принасят за енергийния съюз, всички тези въпроси са разписани в доклада може да а, видите азбучния показател на доклада и така ще откриете въпросите, които са били зададени и техния отговор. Това тук пък е електрическата верига. Виждате какви са източниците на енергия, газ, горива или други. На следващото място имаме генерирането на електроенергия, нейното предаване на дълго разстояние между отделните региони, разпределението на електроенергията в рамките на определен регион и накрая крайния потребител, виждате го тук, като крайния потребител също може да генерира собствената си електроенергия, но би могъл също така и да я съхранява. Имаме два вида съхраняване на енергия в по-голям мащаб, като например в някакъв голям газов резервуар или воден резервуар. Това е голям резервуар за съхранение на електроенергия. Това се случва преди етапите на генериране, предаване и разпределение на електроенергията но е възможно да имаме съхраняване на електроенергия в по-малък мащаб. Това вече се случва на края на разпределителната верига от страна на крайния доставчик. Сигурността на доставките се постига благодарение на по-едро мащабните резервуари за съхраняване на енергията. Например, газовите резервуари. По отношение на генерирането на електроенергия може да се подпомогне възприемането на възобновяемите енергийни източници, като по този начин може да се постигне по-низко въглеродна економика. Така, например, ако използвате вятърни генератори или водни турбини, в този случай, ако в момента няма нужда от тази електроенергия, мрежата ще трябва по някакъв начин да я складира с оглед по-късното и ползване. За съжаление обаче по този начин се изместват газовите и въглишните резервуари, както и ядрените такива. Разбира се, може да съхраняват електроенергията в случаите, в които нейната цена е паднала и да я продадете, когато цената й се повиши. Така или иначе се стабилизира цялата мрежа, ако има възможност за съхраняване. Всичко, разбира се, зависи от скоростта на вятъра или от слънчевата светлина, все по-малко и по-малко нестабилност има в системата. Но ако можем да съхраняваме електроенергията, стабилността на цялата верига ще бъде увеличена. Всички тези колебания във връзка с турбините, с охлаждащите генератори и така нататък са изключително важни. Ако насочим вниманието си към крайния потребител, ще видим, че той също може да генерира собствена електроенергия. Тази електроенергия може да бъде прилагана както за домашна употреба, а така и за складиране. Може да се складира и да се използва на някакво друго място. Всичко това е обяснено в доклада и тъй като ми казаха, че разполагам само 10 минути, аз вече говорих 5, ви оставям тази графика да се позабавлявате с нея по-късно. Ето нещо интересно за вас. Всеки говори за съхраняване на електроенергията, но въпросът е как по този начин се постигат целите на енергийния съюз. Газовото съхранение подпомага тези региони, които силно зависят от вноса на газ от други източници, като например при Балтийските държави, България, Финландия и така нататък. Ако тези държави имат добра система за съхраняване на електроенергията, те могат да смекчат а, щетите при по-рядко подаване на газ или електроенергия. Същото се отнася в случаите на спиране на кранчето на гъста. Относно интеграцията на енергийните пазари, съхраняването на електроенергия е една от гъвкавите опции, които ни позволяват да има интегриране на възобновяемите енергийни източници. Генерална дирекция Растеж направи проучване за капацитета на пазара бяха дадени средства на предприятия, за да поддържат термоцентралите, така че да може да се постигне по-голяма стабилност на мрежата, защото се нуждаем от такава стабилност. Но си има и други опции, така наречените гъвкави опции. Като съхраняването на електроенергия е една от тези опции. Да, то е скъпо, но а, дава добър резултат. Енергийната ефективност. Ако може да съхранявате електроенергия, разбира се, губите от ефективността, т.е. има загуби. Но това, което успеете да съхраните, ако идва от възобновяеми енергии е добре, защото по този начин допринасяте за нисковъглеродната економика. По този начин, де-факто, вие насъчавате използването на възобновяеми енергийни източници. По този начин не се произвежда енергия, която просто ще остане неизразходвана, а електроенергията се съхранява и ще бъде използвана когато възникнат нужди. И всичко се определя, разбира се, и от колебанието на цените на електроенергията. Ако има искане, търсене на електроенергия, голямо търсене, това може да се отрази на цените и на електроенергията. Каква е цената на съхраняването на електроенергия? Има паритет между а, фотоволтаичната енергия като виждате, че ще има паритет във връзка с възобновената електроенергия до година въпреки, че е по-скъпо производството на подобна електроенергия, все пак ще се стигне до паритет, като тук виждате пример с Германия. Интелигентните мрежи, техния брой се увеличава. Същото се отнася и до мобилността. Я да видим сега какви са проблемите с регулаторната рамка. Колко време имам още? Добре, добре, добре. Това са последните ми два диапозитива. Какви са проблемите? Какво можем да направим, ако Европа реши да прилага съхраняването на електроенергията? Япония, САЩ, Корея и Китай играят водеща роля в това отношение, така че за съжаление Европа изостава, въпреки че има някои добри проучвания в това отношение в Европа. На следващо място пазарните пречки за съхраняването на газ. За прибалтийските държави или България и други държави от региона, които са силно зависими от външни доставки, някои пазарни пречки се отразяват, като не е ясно на колко се изчислява печалбата. В крайна сметка, съхраняването на газ може да допринесе до смягчаването на ефекта на по-малкото подаване на газ Производителите на възобновяема енергия имат възвръщаемост на инвестициите, но не са стимулирани да допринасят за стабилността на мрежата. Във връзка с гъвкавите пазари вече говорих и накрая някои мрежови оператори мрежовите оператори не могат да съхраняват енергия, за да стабилизират мрежата, което е безсмислено. Така че това е отрицателен ефект на регулаторната рамка. А това е последният диапозитив. Препоръки. Виждате веригата на доставки, генерирането, предаването, разпределението на електроенергията и крайния потребител. Имаме, направили сме 6 препоръки, ако желаете да прилагате съхраняването на енергията. Вертикално ще видите а, различни измерения на енергийния съюз, научна развойна дейност, новаторство, интеграция на пазара, сигурност, солидарност, ниска въглеродна економика, енергийна ефективност. Като ще видите, че научната и развойна дейност могат да подпомогнат възвръщаемостта на инвестициите. Премахването на пазарните пречки също може да бъде от полза. Различните стимули за конкурентно съхраняване на електроенергията може да бъде от полза тъй като по този начин и производителите на възобновяема енергия ще могат да бъдат стимулирани да допринасят за стабилността на мрежата. Стимулирането на а, съхраняването на електроенергия също е от а, важно значение. Трябва да се даде право на собственост и контрол върху съхраняването на електроенергията. С това приключи, защото времето ми изтече. Ако има въпроси, с удоволствие ще отговоря. Председателя. Благодаря ви. Господин Огарте, ако мислите, че има и някои други слайдове, които може да ни покажете след дискусията, може да го направите. Отговор. Добре. Сега господин Ника е пръв. Благодаря ви. Тук съм. Благодаря ви за тази презентация. Честно казано, не разбирам какво е положението в момента. Основният въпрос за нас е има ли такъв капацитет за съхранение на електроенергия в Европа, да или не. Ако има, гледамто графиката, какъв е този капацитет? не става ясно дали говорим за някакви несбъднати мечти в бъдещето, за някакви бъдещи централи или за капацитет, с който разполагаме сега. Разберете какъв е проблема ни. От една страна трябва да постигнем целите за ниско въглеродно енергийно производство за периода 2020-2030 година, но как да го направим, ако нямаме никакви възможности? Първата опция, опция А, е използването на изпомпването на водата от езерата и използването и когато няма слънце или няма вятър. Защото в противен случай няма ток. Доколкото разбирам от това, което вие казахте, нямаме друга опция. И от тук възниква основния ни въпрос. Може да използваме съхраняването на електроенергията, за да има стабилност на енергийната мрежа и за да се избегне спирането на ток. Около 40% от електроенергията в държавите членки трябва да идват възобновяеми източници. И много държави вече са постигнали тази цел. По този начин другите държави членки се чувстват несигурни. Хората в комисията казват, че целта от 30% е опасна и не може да се контролира. Та е, въпросът ми към вас е. Има ли налична технология, да или не? И ако има такава технология, за кой точно капацитет? Защото да знаем дали можем да разчитаме на тези технологии. Е, относно правно вързващите цели и възобновяемите електроенергии не може да се направи нищо, но да видим разполагаме ли с някаква технология. Това е въпросът ми. Председателят. Госпожа Франсуаз Гростет от НП. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушах презентацията и се питам. Относно сигурността на доставките, съхраняването на а, гъста е изключително важно. Но този проблем може да се реши без особени затруднения, поне така си мисля. Но когато говорим за електроенергия, аз непрекъснато се питам следното. Възобновяеми енергийни източници, които трябва да разработим. Добре, но тогава какво правим с вече наличния капацитет за съхраняване на електроенергията? Има колебания в използването на възобновяемите енергийни източници. Не може да се разчита на тях. Така че, има ли достатъчно инвестиции в научна и развойна дейност, за да може в краткосрочен план да успеем ефективно да съхраняваме електроенергия. По този начин ще има повече сигурност и ще се насърчи използването на възобновяеми енергийни източници. Като същевременно и цената ще бъде по-поносима. Самата цена на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, ще бъде по-поносима. Наистина ще се радвам, ако получа отговор. Благодаря, мадам. И мистер Ериксон. Много ви благодаря. Сега думата има господин Ериксон от името на Зелените. Много ви благодаря. Благодаря ви за днешното разискване. Действително темата за съхранението на енергия е много интересна. И според мен най-интересната Интересен въпрос всъщност е как можем най-ефикасно да използваме ефтината електроенергия, произведена с вятърни турбини, когато тя е налична. Едната възможност, разбира се, е тази електроенергия да се съхранява. До защо бих искал да знам дали сте направили по-конкретни изчисления за цените за в бъдеще, какви са посланията в момента, възможно ли ще бъде да се съхранява електроенергия, произведена с вятър, от вятърни централи в много по-голям мащаб, като по-малки количества, така и в по-големи количества. И дали това ще бъде интересна промяна за бъдеще. Друг начин за съхраняване на ефтина на електроенергия, е произведена от вятърни централи, разбира се, ако, е, ако тази електроенергия се включи в е, системите за отопление и тя замести природния газ, който се използва, т.е. да се гарантира съхранение за отопление, при положение, че има толкова много ефтно произведена електроенергия. Разгледа ли се тази възможност? Благодаря ви. Ачколик, мадам Капел, on behalf of e ENF. Госпожа Капел от името на ЕНФ. E благодаря ви, господин председател, благодаря ви, господин Гарт. В вашето изложение много ясно показахте, че съхранението на енергия ще бъде от съществено значение за изграждането на един истински енергиен съюз, както по отношение на сигурността на доставките, така и за да се гарантира изграждането на единният пазар, нисковъглеродна енергетика и засилване на конкурентоспособността. Показахте също така много ясно, че съхранението на енергия е един от ключовите елементи за гарантиране на по-голяма гъвкавост. и че със сигурност трябва да увеличим капацитета на съхранение, за да подобрим ефик... енергийната ефективност. Знаете, че има сериозни проблеми, особено по отношение на възобновяемите енергийни източници, които водят до претоварване на системи, намръщат в някакъв момент документ има недостиг на електроенергия. Ето защо трябва да се гарантира по-гъвкава система чрез те наречените автомагистрали за електричество, например. Тоест има различни решения. Ясно, че сме изправени пред истински проблем от регулаторна гледна точка. Съединените щати и Япония играят водеща роля. А вашето изложение заявих, че имаме нужда от увеличаване на инвестициите в съоръжение за съхраняване на енергия. За какъв мащаб говорим? Настоящите програми ще бъдат ли достатъчни или ще трябва да се ускори темпът на изграждане на съоръжения? в контекста на стратегията по 2020 година или в контекста на интелигентните мрежи или интелигентните градове. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата от колегите? Не виждам. Някой да иска думата. Господин Оливър Кох е заместник разходител на отдел на Генерална дирекция енергетика, който отговаря за пазарите на едро на електроенергия и природен газ. Имате думата. Господин Кох. Good afternoon. Thank you very much. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Пазарът на Едро преди няколко години, е, нашият отдел всъщност изготви третият е, пакет е, за разпределението. Ние много се вълнуваме от въпроса за хранението на енергия. То е съществено значение както за пазарите на електроенергия, така и за пазарите на природен газ. Наскоро публикувахме съобщение посветено на новите пазари на електричество. И в това съобщение разгледахме е, драматичната промяна между пазар на електричеството, който се ръководеше от мощите за производство, които бяха огромни електроцентрали, които произвеждаха еднакво количество електроенергия постоянно, към един пазар, където 30 до 40% ще бъдат тъй наречените непостоянни или променливи енерго, мощности за производство на енергия, които зависят от а, силата на вятъра или от а, силата на Слънцето. Така че трябва да изградим нови енергийни пазари на електроенергията, които да отговарят на този вид, нов вид производство. Затова и приветстваме проучването, което има много добри обяснения. Характеристиките на двата пазара са много по-различни. По отношение на електроенергията, съхраняването е част от самият дизайн на на пазара. Тоест, как, да, как може да се справим с този нов вид електроспределение с промени в електропроизводство, изисква от нас да дадем повече гъвкавост на системата и ще създадем с тъй наречените пазари, които да са трансгранични. Ще се опитам също така да ускорим а, а, много кратките, пазарите с много кратка за много, много бързи продажби, защото никой няма как да предвиди силата на вятъра в конкретен момент. Едно за това, разбира се, разглеждаме и разпоредбите, които в момента управляват съхранението. И разбира се, ще направим всичко възможно, за да разгледаме много възможно всяка една сгодателна разпоредба, която може да е да възпрепятства съхранението на електроенергия. В този контекст, разбира се, насърчаваме и потребителите да вземат често, колкото е възможно. Насърчаваме както големите промишлени потребители, така и домакинствата да допринесат за справяне с тези нови гъвкави пазари, като например така искаме от големите леални за алумини да отложат потреблението с няколко часа, което ще доведе до много добра което ще има много добри резултати. И също въжи и на много, дребен, много по-дребен мащаб за потребителите, които се отопляват с електроенергия. Например, ако отложат включването на отоплението с няколко часа, това много ще помогне в дадени моменти. А от друга страна, разбира се, работим за това съхранителство да превърне включва елемента на цялата система. За целта финансираме разработването на по-добри съоръжения и системи за съхраняване. Надяваме се много скоро да постигнем значителен пробив. Също така разработваме и законодателство за самостоятелното снабдяване с електричество. По отношение на електричеството, разбира се, отново говоря. По отношение на природния газ, положението е малко по-различно. Модернизирахме пазара и го е, насочихме към по- за краткосрочни по-краткосрочна търговия. До сега работихме с много дъл... с договори с много дълго на сила до 30 години, но сега работим с много по-кратки срокове, от една страна е добре, но от друга страна има опасност да има известно повтаряне, т.е. в на почни договор с една и съща мощности по отношение на съхранението, така че трябва да внимаваме да се избягват подобни опасности и в новият ни пакет за природния газ ще се занимава всяко от тези важни въпроси, т.е. как можем да насърчим съхранението на природен газ, като едновременно с това да видим как може да се споделят газохранилищата. Защото ако има едно послание, което Европейската комисия иска да отправи на този етап, от Европейската на точка дебата за съхранението на енергия е, че най-недоразвитият елемент на съхранението е трансграничното сътрудничество. Както по отношение на електричеството, където споделянето на мощните съхранения и трансграничното споделяне на енергия в, в, в случай на недостиг все още е много трудно. Искаме да преодолеем всички регулаторни препятствия, за да ускорим и да направим този процес много по-ефикасен. Бихме искали да не се налага всяка, всеки град и всеки регион да изгражда собствени хранилища за електроенергия, защото не може да го споделяме. По отношение на природния газ се оказва, че има огромни газохранилища и се оказва, че може би за потребителите не е толкова лесно да се споделят тези газохранилища, отколкото да се принуждава всеки град и всеки регион да изгражда собствено газохранилище. Така ще разгледаме този въпрос в новият пакет за природния газ, включително и за втечнения природен газ и съвсем скоро ще излезем с това на наше ново предложение. Благодаря ви. Много благодаря, господин Ройл има думата. Имам а, един въпрос. В допълнение, говорите за интелигентно съхранение на енергия. Но вие отговор... не отговорихте на съществения въпрос, който зададоха редица колеги, а именно как си представяте, че ще можем да съхраняваме електричеството с конкурентоспособни цени? Това е въпрос, на който аз нямам отговор и много ще се надявам да го чуя най-накрая от вас. Благодаря ви, госпожа Гростет има думата. Ами, а, моят въпрос е абсолютно същият. Когато, казвам, когато Европейската комисия заявява, че трябва да се прояви по-отговорно поведение от страна на потребителите, че потребителите трябва да отеглят потреблението си с няколко часа, да отложат потреблението си от няколко часа, например. Ами, не знам, какво може да се приложи към промишлеността, например. Струва че това са много добри намерения, но няма как да се осъществят на практика. Истинският проблем е, че в момента не можем да съхраняваме електричество в а, а, в широк мащаб. В момента, в който намерим технологията за това, ще сме реши всички проблеми. Благодаря ви. Господин Мартел. Благодаря ви, господин председател. А, има много един вид производство на електроенергия, което е много екологосъобразно и което лесно може да се съхранява. Става въпрос за а, производството на електричество от водни централи. Но се оказва, че с новата стратегия някои държави, включително и моята, ще трябва да се откажат от някои от своите предприятия за производство на, е, на електроенергия с водни централи. А мога да ви кажа, че в някои региони на Франция, в Пиринеите, например, този вид дружества осигуряват не само работни места и предоставя и осигуряват необходимата електроенергия за домакинствата, но и за промишлеността в региона. И мога да ви кажа, че ако се промени, ако, ако е стигнат затваряне на тези предприятия, ще се променят цените. Знаете как действат някои частни предприятия и знаете също така, че Европа не отговаря на, своето, на своите задължения. Трябва да се гарантира електричество за цялата територия, независимо дали да говорим за частни домакинства или за предприятия, частни или публични. Така че тук не разбирам много по на Европейската по-скоро разбирам, но тя не е в логиката на общ интерес. Благодаря ви, виждам, че има втори тур на въпроси. Ами, струва че трети тур на въпроси е малко повече. Съжалявам. Вие още май в първия тур от въпроси, така че моля ви имате думата. Какви са специалните интереси на някои от частните предприятия? Ай, wird зона. I only wanted to ask... Ah, only wanted to ask what... да ви попитам какви са специалните интереси на някои частни предприятия, които споменахте. Благодаря ви, ми може ако мисля, ще ви отговори на въпроса, но за да приключим с първият и втори тур на въпроси, ще дам думата на ако комисия после на нашите гости. Също всъщност разглеждаме два отделни въпроса. Съхраняване, съхранението на електричество и съхранението на природен газ, които са много различни теми. От гледна точка на съхранението на природен газ има някакви проблеми с, с, с, с регулаторната рамка и е, кой е собственик на газохранилищата и трябва много ясно да се отговори на тези въпроси. Но проблемът е много по-различен от проблема, който споменаха всички колеги по отношение на електроенергията. Разбира се, има възможност да се уравновеси мрежите за електропреносните мрежи, но трябва да знаем как може да се подобри научно-развойната дейност, например. Дали трябва да инвестираме повече в, в, в рамки на Хоризонт 2020 година, например. Трябва да има специфични ам, търгове. Така че ще ви помоля да отговорите по-отделно на въпроси, свързани с е, електроенергията и въпроси, свързани с природния газ. И как може да се подобри на научно отвънната дейност, в частност по отношение на съхранението на електроенергия. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви за въпросите. Сега ще дам думата първо на Българската комисия, след това на нашият гост и оратор. Много ви благодаря за зададените въпроси. Ще се опитам да ви отговоря, но никак не е лесен въпрос, а кога най-накрая ще имаме ефикасна система за съхранение на електроенергия. Ами, въпросът разбира се, е, отговор на въпросът разбира се зависи от системата. В е, Германия, например, непрестанно се увеличава броят на електропроизвеждащите дружества. На страница 51 е от проучването има една много интересна таблица, която показва, че малките производители на електроенергия от слънчеви панели всъщност вече се възползват от много добро решение и те се справят доста добре, вече нямат нужда от субсидии, за да балансират своето производство. Така че за този вид древно мащабно производство почти сме намерили решение за съхранение. Какво се случва в разгара на зимата, където има нужда от голямо количество електричество за отопление, ами не разполагаме с супербатерията, която идва от атомната енергетика, това е вярно, но се възползваме от постиженията на научно-развойната дейност и смятаме, че трябва да се инвестира повече, защото предвид огромните предимства на, електро, на пазара на електричество и на промени в, на промени в напрежение, всеки съществен напредък по отношение на съхранението ще бъде забележително, положително значение и частните предприятия, включително Тесла, например, много масивно инвестират в научно-развойна дейност в отрасъл, така че да, подкрепяме идеята за увеличаване на финансирането в този отрасъл. Това е един от най-разумните начини, по който може да се е, разхова средства в момента, защото добавната стоеност със сигурност ще бъде много голяма. Втори въпрос, ако правилно ви разбрах, как може да се гарантира сигурността на доставките е, чрез употребата на частни компании, които са търговско ориентирани и дали няма опасност при една такава политика, насочена към пазара, да се пренебрегне фактата, че е, сигурността на доставките в някои конкретни региони, например, може да бъде поставена под въпрос. Ако действително се насочим към един енергиен пазар, ръководен най-вече от търговски съображения. Ами, много сериозно гледаме на този въпрос и никога няма да допуснем регулаторна рамка, която да дава възможност на компаниите са производство и разпределение просто да се оттеглят без никакво обяснение от даден регион. Мисля, че към момента справяме доста добре с тази задача. А би трябвало тук да подчертаем основният полук, който си извадихме от газовата криза и основната полук, който си извадихме в момента от проблемите с е, сектора на електричеството. Основният проблем не е приватизацията сама по себе си. Основният проблем е липсата на диверсификация, липсата на конкуренция, липсата на интегриране на пазара с съседните държави. Това са фактори, които, които водят до проблеми с доставките. Така че от наша гледна точка, добре интегрираният пазар е основният начин да се, да се отговори на проблемите с доставките. И една ефикасна регулаторна рамка може да гарантира, че има сигурност на доставките, включително и в най-отдалечените региони в всяка една държава членка. Ремач. Много ви благодаря. И накрая за обобщение на разискването давам отново думата на нашия гост-експерт. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ви просто показват още веднъж, че въпросът е много сложен. Преди да засегна въпроса за електричеството и за природния газ, ще се върна даже още една стъпка назад. От една страна се въпроса за цената, друга страна е въпросът за, за организацията на магарата. Въпросът с цената е въпрос, който се разрешава само себе си, чрез динамиката на отрасъл, чрез постоянното подобрение, т.е. новите технологии, почти са стигнали до много конкурентни цени. А технологиите, които също не предоставят точно конкурентни цени, непрестанно губят позиции. Един от въпросите беше кога? За крайните потребители до година. Тоест, съчетанието между един фотоволтаичен панел в Германия с съоръжения за съхранение ще бъде конкурентно способен в сравнение с цената на електричеството в мрежата. И то не след 5 10 години, а до година. А в Германия, както знаете, няма толкова много слънце, колкото ние имаме в Каталуния, например. Аз съм от Каталуния. Но подобен напредък се постига и в Съединените щати. А проблемите, свързани с организацията на пазара, са доста по-сложни, защото когато се преорганизира пазара, винаги едни губят, а други печелят. Ето защо всяка промяна трябва да се прави много внимателно, изисква много задълбочени оценки и много внимателен анализ. Господин да ме помоли да разгледам по-отделно въпроса с съхранението на електричество и съхранението на природен газ. Да, защото решенията са различни, защото всъщност това са две различни теми. Природният газ действително се използва и за на електричество, и за отопление, и за други цели. В Европа природният газ по отношение на съхранението като цяло не представлява проблем. Тоест разполагаме достатъчно газохранилище в Европа като континент. Пазарът обаче не функционира достатъчно добре в някои конкретни региони, в частност в Балтийските държави, България. Това са по-високо рисковите региони, регионите, в които има по-голяма опасност от недостиг на природен газ. От регулаторна гледна точка трябва да се гарантира по-добра организация пазара. Няма нужда от инвестиции в нови технологични решения. Както обясня колегата от комисията, решението е споделяне. Тоест, достъп до хранилищата в съседните държави. И то за двете посоки. По този начин се гарантира по-добра регулация и се гарантира облагодетелстване на всички участници в тази система. Така че, нека да направим система, която да е ясна и да е удобна за всички. Разбира се, съхранението няма да реши проблема с недостига на доставки от газ. Съхранението ви дава възможност да прехвърляте дадено количество природен газ от едно съхранище към друго, но не може да създаде ново, нови количества природен газ. Това е съвсем естествено. Така че освен, че трябва пазар да е по-ефикасен и да има повече споделяне на равнище на Европейски съюз, трябва да има и по-голяма диверсификация на доставките на природен газ. Ако няма необходимо количество газ, трябва да е възможност или да се намали количеството на природния газ, който използваме, защото той тъй се внася отвън. И на това място да се диверсифицират маршрутите за доставки. Това, което мога да кажа за природния газ. А по отношение на електричеството, да, там проблемът е по-различен, защото технологичните решения са на съвсем друго равнище на развитие. Някои от решенията са наистина когато способни, способни като например в отношен, по отношение на водните централи, ами там решението е много просто и много ясно. Просто се използват нивелацията. Мога ли отново да използвам а, PowerPoint презентацията си? Това е научение, което вече съществува и лесно може да се приложи. Това решение на съвсем друго е, равнище, друг мащаб, е съхранението на електроенергия на равнището крайен потребител. Да, това разбира се на много, много малко мащабно, съгласна съм с вас. Но какво ще се случи, ако това се приложи от много малки потребители? Това може да се случи в Германия. Какво ще се случи, ако това ако се приложи такава практика в а, Съединените щати. Ме питат за те, питайте Тесла, те възнамеряват да, да приложат подобен проект още до година. Аз не защитавам това решение, но просто казвам, че това са факти. Това се случва в момента. По същия начин, по който мобилните телефони днес имат по-ефикасни батерии, колкото имаха в миналото. И това решение показва, че вече не, решението не е същата логика, като преди 30 години. Тоест, не можем да търсим едно голямо решение, което да е универсално и да реши всички проблеми. Не се стреми вече към големи производствени мощности, като атомни електроцентрали. Промениха се видовете решения, които търсим, защото се промениха и проблемите. Самите потребители станаха много по-гъвкави. Така че очевидно няма да има само едно единствено решение, ще има комбинация от няколко решения. И съхранението на електричество е само една от решенията, т.е. част от общото решение. electromobility. Well, it's perhaps електромобилността. Ами, тази графика показва капацитетът за съхраняване на електроенергия, произведена от ВЕЦ за минала, за 2014 година. За 2014 година виждате количеството на електроенергия, съхранената електроенергия чрез паркиране на електромобили, т.е. електронни автомобили, електрически автомобили. Количеството почти незначително на този етап, но вече все пак съществува. И според нашите изчисления, тук ви ще помоля да видите тъмно, тъмно графика, до 2300 година с 40% повече електрически автомобили на пазара, капацитетът за съхранението на енергия ще бъде включен към мрежата. В сравнение с светло-синята графика, която е слонерията, произведена от вец и съхранена в момента. Това е, между другото, много консервативни прогнози, свързани с навлизането на електрическите автомобили на пазара. Как знаете, това вече се случва. Разбира се, човек не, не използва автомобила си непрестанно. Е По голяма част от време нашите автомобили са паркирани, всеки момент, когато са паркирани, те са включени в мрежата. Така че от пазара и регулаторите на пазара вече зависи как ще се използва или няма да се използва тази съхранена електроенергия. енергия. Просто питам да отговоря на въпроса ви кога. Ами всичко това зависи от политическите решения. Политически е решението дали ще бъде преорганизиран пазара или не и ако да, в каква насока, защото винаги някой ще спечели, друг ще те загуби. Въпросът е на какво равнище и до каква степен ще бъде преорганизиран пазара. Разбира се, аз няма да коментирам по тази тема. Имам собствено мнение, но то в момента не е меродавно. Така че с няколко думи, съхраняването на енергия е едно от многото решения и една от многобройните възможности, е много трудно да се представят всичките само за няколко минути. Друга възможност е съхранението на енергия за отопление. И тук, между другото, трябва да отбележим, че Европа е, води пред Япония и Съединените щати. Ние играем водеща роля за използване на храненето енергия, за отопление. И тук говорим с някакви е, много модерни технологии. с технологии, които могат да спокойно да се използват и да се прилагат, приложат до 2020 година. И трябва да се инвестира допълнително в сутерите в... до 2020 година, ми не знам, много така трябва да направя някаква много обща прогноза. Смятам, че би трябвало поне да се удвоят финансирането за съхранение на електричество, за да бъдем по-конкурентоспособни на световно равнище. Пак повтарям, подобно на мобилните телефони, които днес имат по-добри батерии, и купуваме батерии, потиваме батерии, които са посветени някъде в... някъде по света. Че продължаваме да го оправим. Въпросът е дали ще я купуваме за нас самите, за себе си, или ще купуваме от произведени тук в Европа или произведени някъде другаде по света. Мога да продължа да говоря, но това беше основната ми идея. It is possible. Ако искам, мога да дам още една минута, но, но не повече. Две минути, добре. гледна точка на техническите решения и цената им, ще ви помоля да разгледате доклада, който е доста кратък доклад. И той е насочен за неспециалисти в областта на енергетиката. Тук е много общи въпроси. Каква е цената на това решение или на друго възможно решение? И накрая, ако мога с нещо да допринеса към разискването на Европейския парламент, то ще бъде в дискусията как да бъдат преорганизирани пазарите и а, кога. Защото това всъщност е истинският дебат. Ами мога да кажа, че съм по-объркан, колкото преди 2 е, часа. Пред няколко месеца, пред няколко месеца господин комисарят Каниете ни каза, че е невъзможно да има широкомащабна индустрия за електрически автомобили, защото не разполагаме необходимата инфраструктурата. Ни каза, че в момента в Европа не може да има повече от 10 електрически автомобила на една улица. Това ни каза господин Каниете пред няколко месеца. А сега вие идвате и ни казвате, че стратегията ни ще бъде да включваме на, на голям брой електрически автомобили за бъдеще, и те да осигурят големи мащабни инфраструктури за съхранение на електричество. Ами не знам, не разбирам. Комисарят ни казва, че няма електрически автомобили, защото не разполагаме с необходимия капацитет, пък ви ни казвате, че стратегията ви разчита на тези електрически автомобили. И само още коментар, господин председател. Не е сериозно Европейската комисия да излиза с стратегия, в която да се твърди, че в даден завод ще помоля всички работници да дойдат в 8 часа и да им кажете, извинете, обаче ще трябва да изчакаме до 10 часа, когато ще имаме необходимата електричество и тогава да се започне производството в завода. Още по-малко пък е възможно да разчитаме на крайните потребители, защото ние сме тук от 9 сутринта до 9 вечерта. Как ще си представяте, че в къщи ще включваме електроуредици, когато се наложи от гледна точка на потреблението. Скъпи приятели, съжалявам, но за толкова дълго, дълго въпрос няма да има отговор. Разискването ни беше много продължително, нямаме повече време. Благодаря ви за всички отговори. Благодаря и на вас, колеги, за разгорещението разискване. Някои от вас взеха думата дори два пъти. Мисля, че като цяло сме удовлетворени от дискусията. Благодаря ви, господин Огарти, за присъствието днес сред нас и за поручването ми по тази толкова интересна тема съхранението на енергия. Благодаря, господин председател. Надявам се да съм допринесъл за вашата работа. Okay. Um, uh, our next point in... Следващата точка е АСЕР сътрудничество между регулаторите на енергия доклад за наблюдението на пазара и други текущи дейности, представяне от двама представители на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия или АСЕР, господин Алберто Поточник, директор на агенцията и Лорд Мък, председател на съвета на регулаторите. Не за първи път сте сред нас. Срещаме се от време на време, тъй като за нас е важно доклад, ежегоден доклад за наблюдение. Приветстваме вашия доклад и очакваме вашите презентации. Нека напомня на всички, че третият енергиен пакет изисква агенцията да извършва мониторинг на вътрешните пазари за електричество и за газ. Последното издание на доклада бе публикувано преди два дни. Извинете, днес, на 30 ноември. Нека да чуем и двама ви. of the Board of Regulators. Дали ще започнем с председателя на съвета а, на регулаторите или с директора? Вие решете кой ще започне пръв. Лорд Мок ще бъде пръв. Мисля, че е излишно да ви представям, защото сме се срещали много кратко. много кратно. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Най-напред благодаря за тази възможност да направя днешната презентация. Доклад за наблюдение, който бе обявен днес на обяд. Благодаря на вашата комисия за това, че е, ни предоставяте необходимите ресурси. Многократно е, Европейския парламент ни е помагал и съм сигурен, че през 2016 ще продължите да го правите. Какви са целите на днешната презентация? Нейните цели са да ви покажем, че данните събрани през 2014 година, данни, които бяха събрани малко по-рано от миналата година, са данни, които дават възможност на регулаторните органи да почиват на тях. Около 370 страници е доклада, така че вашите колеги ще могат да ги прелистят днес и утре. Тук а, има няколко слайда, в които сме се опитали да обобщим съдържанието на доклада. Защо желаем да навлезем в подробности? Защото смятаме, че по този начин ще може да се направи по-задълбочен анализ – на задачите, върху които ще работим до година. Потребителя, разбира се, е в центъра на нашето внимание. И така преминаваме към същината на доклада. Надявам се, че тук ще видим слайдовете. Няма да навлизам в големи подреалности, просто ще посоча някои важни аспекти – задълженията на публичната служба. Липсата на връзки. Нещо, което не се наблюдава в много от държавите, но в тези, в които се наблюдава, наистина информацията е изключително полезна. Уязвимите потребители. Понятието за уязвими потребители е изключително важно е. Относно информацията за потребителите, има различни приложения на регулаторните разпоредби и допълнителна информация. Понякога е, е излишно да се престараваме. Интелигентните показатели все по-често се използват в Европа. Бих искал да ви обърна внимание на два-три слайда, не повече. Първо, понятието за уязвими потребители. Има различни определения на това понятие, въпреки че няма задължение за предоставяне на такова определение. Факт е обаче, че то е различно в различните държави членки. Имаме имплицитна дефиниция в 14 държави членки, половината от държавите членки и експлицитна такава. Има огромна разлика между България и Великобритания, например – Общо взето 50 на 50 е разпределението между различните показатели. На следващо място интелигентните показатели. Виждате в края на 2014 година потреблението в различните държави. В жълто са тези, които потребяват под 10%. Половината от държавите членки разполагат с минималното техническо оборудване и то е залегнало в тяхното законодателство. На следващо място оплакванията от потребителите. Предлагам ви да се съсредоточим само върху зелената част на диаграмата в дясно. Обикновено оплакванията са свързани с цените, с договорните отношения или Какви са препоръките, които бихме искали да направим? Трябва да се направи да се изработи определение на доставчик от последна инстанция на газ или на електричество. На следващо място е необходимо да се осигури минимален набор технически или други изисквания, за интелигентните показатели, за да може да бъдат те в полза на всички потребители в държавите членки. И на следващо място има различия по отношение на неплащането и от типа оплаквания, които отправят потребителите. Благодаря ви, казвам председателя, за изключително ясните думи. Сега думата има господин директора Поточник. Благодаря ви. Аз също бих искал да изразя своята благодарност към тази комисия и към Европейския парламент. Вашата подкрепа за нашата агенция наистина допринесе за положителния резултат от нашата работа. Определено тенденцията на работата ни в предишните години се променя. Пазара на едро и пазара на дребно. Бих искал да се спра на тази тема, но преди да ви а, кажа какви са резултатите, бих искал да уточня, че тук няма да представям подробна информация. Ще споделя с вас, може би, очевидното. Това, което правим тук, всичко, което правим през последните 20 години с цел да а, има либерализиран пазар, трябва да обслужват целите на потребителите. Потребителите са нашата крайна цел. Едва когато има ефективни ползи за потребителите, можем да кажем, че сме си свършили работата. Нека да видим как можем да предоставим тези ползи за потребителите. Първо пазара на едро. На тази графика виждате две тенденции на пазара на едро. От една страна търсенето намалява, нещо, което забелязахме още през 2014 година. Всъщност всички цифри с спрямо 2014 година, а втората тенденция е увеличеното използване на възобновяеми източници, за да се постигнат целите на Европейския съюз. Без никаква изненада резултата е промяна на цените на пазара на едро. Погледнете какво се случва в отделните а, а, хранилища и центрове между 50 и 80% са се са намалели цените, което е наистина впечатляващо. Опитваме се да интегрираме пазарите. Като от една страна се опитваме да променим законодателството, за да се подобри и капацитета, но от друга страна трябва изцяло да използваме вече наличния капацитет, да го използваме по възможно най-ефективен начин. В това отношение имаме два слайда. Първо, трябва да помислим колко капацитет е наличен за трансграничната търговия. Тук сме избрали само някои показатели, но в доклада ще видите пълния списък. Австрия към Чехия, пример, Германия към Франция, Швейцария към Германия и Германия към Полша. Не е сигурно, че капацитета трябва да бъде отпуснат за целите на търговията. Но това, което е видно тук е, че капацитета за търговски цели е малка част от целия наличен капацитет. Има и допълнителни елементи, които а, ни показват, че не може да се отпусне целият наличен капацитет, но пък от друга страна може да се отпусне малко повече капацитет, например капацитета между Германия и Полша. Виждате, че тук няма а, синя а, лента, защото тя е на нивото на нулата за 2014 година, което означава, че може да се отпусне допълнителен капацитет. На следващо място, как се използва наличния капацитет, в това отношение има положителна тенденция – Ефективното използване на капацитета се увеличи значително. През 2014 година в 86% от случаите Европа е използвала а, наличния капацитет. По отношение на пазара на Едро и механизма на капацитет. Знаете, че има най-различни гледни точки от дълги години, тъй като някои държави разглеждат тази възможност за механизма, докато други все още ги въвеждат. Това обаче може да доведе до изкривяване на вътрешния пазар. Какви са нашите препоръки? Тук ще опиша само някои, всички останали може да откриете в доклада. Първо, трябва да се използва максимално капацитета и той да бъде предоставен за търговски цели. Това означава по-координирано да се преизчисли капацитета, който може да бъде отпуснат на различните пазари. Необходимо е също така да се уверим, че трансграничния обмен и националния обмен се третират еднакво, тъй като по-настоящем те се разглеждат по различен начин. По този начин може да се преизчисли и наличния капацитет на регионално равнище. Бихме искали да включим и останалите а, държави и граници, които в момента не са включени, 12 от 40, като първо трябва да се премахнат всички пречки пред пазара на Едро, да се направи оценка на сигурността по координиран път и евентуално да се изработи механизъм за използване на капацитета, който да не води до изкривяване на търговията на пазара на електроенергия. Сега преминавам към газовия пазар на едро. Тук също имаме положителна тенденция. Основните центрове играят важна роля при ценообразуването, като тяхното значение се увеличи значително през последните години, специално 2014 година. Между различните центрове и в двустранните им отношения също има промяна по отношение на цената, което означава, че тези пазари стават все по-конвергентни. Интересно е да се види че в различните региони ценообразуването се извършва по различен начин в зависимост от източник. В жълто виждате а, държавите, в които няма особена разлика. В светло-синьо между 1 и 3 евро, в тъмно-синьо над 3 евро това е равнището на цените, което се е покачило. Определено трябва да има по-голяма ликвидност на газовите средища и центрове. Относно капацитета в Европейския съюз, важно е да се засили този капацитет, включително и физически. В заключение, трябва да се премахнат пречките пред различните енергийни средища, да се насърчи търговията между различните центрове и да се улесни ценообразуването, което не трябва да бъде зависимо от продължителността на договора. Необходимо е да се насърчат и инвестициите, като същевременно се интегрират центровете, за да може да имаме действителни трансгранични пазари. Както вече казах, основната наша цел са потребителите. Нека да разгледаме и тях. Положително е, че за индустриалните потребители цените започнаха да обръщат тенденцията си от последните години. Виждаме, че тези цени върват по-скоро надолу. За домакинствата обаче все още не можем да се похвалим с подобна тенденция. Това се дължи и на различното поведение. Тук може да видите как енергийният компонент на цените на дребно се съотнасят към цените на едро. Тук сме разгледали няколко държави и техните законодателства, Австрия, Германия, Обединеното кралство, например. И виждаме, че при индустриалните потребители цените на едро и на дребно се доближават. Не се доближават, извинете. А, те са доста различни в сравнение с тенденцията при домакинствата. Откъде идва тази разлика? все още няма голяма конкуренция на различните пазари, нещо, което посочваме в доклада, но освен това конкуренцията се потиска от а, енергийната фактура. Може да видите в тъмно синьо сметките за ток, които за 2014 година са около 40%. Но нека да погледнем и положителната страна. Положителната страна е възможността за избор. Потребителите в Европа имат по-голям избор, но е вярно, че не могат да получат по-ниска цена на електричеството. Всичко е въпрос на зрялост на пазара. Различните пазари в Европа са категоризирани в зависимост от периода на либерализация – от 5 години, между 5 и 10 и над 10 години. Тук виждате различните възможности, които се предлагат. Имаме и същата графика за гъста. Този слайд ви представяме всяка година. Той ни е любим. Тук правим сравнение или се опитваме да видим връзката между потенциалните потенциалните средства, които може да се спести потребителя при смяна на доставчик. При предишните версии на тази графика през изминалите години казвахме, че това е проблем. По-скоро предизвикателство. Потребителите никога не биват привлечени от по-низки цени. Не това ги кара да сменят доставчика си. И се опитахме да разберем кое точно пречи на потребителите да сменят доставчика си. И накрая, за първи път тази година въведохме показател, свързан с равнището на конкуренция на пазара на дребно. Опитахме се да видим относителната позиция на различните пазари. Много повече подробности, повтарям, ще откриете в самия доклад. Тук ще видите държавите, които се справят по-добре от останалите. Това са северните държави за електроенергията. Испания, например, в областта на гъста. Имаше, разбира се, някои държави, които изпитват проблеми. А това тук са нашите препоръки за реформа. Трябва да се премахнат някои от пречките, за да може да има регулиране на цените. Трябва да помогнем на потребителите да разберат как действа пазара, което означава, че потребителите трябва да разполагат с ясна информация трябва да се премахне а, схващането, че да се смени доставчика е прекалено сложно и трудно да се направи. И разбира се, трябва да улесним а, смяната. Извинявам се, ако а, се опитах тези 370 страници да ви ги представя в рамките на а, 10 минути, не на 14, казва председателя. И три пъти вече ни казахте, че а, е, преминавате към заключителни думи. И трябва наистина да приключите. Изключително интересно беше, но непрекъснато казахте, че ще приключите, не приключвахте. Сега, казва председателя, ще дам думата на колегите. Госпожа Калас и госпожа Капал. Някой друг да иска думата? Аз. Госпожа Калас има думата. Because we need a gender balance, you see. Okay, Madame Callas yes, is the thank first. You. Uh, thank you. Uh, I'm... Благодаря ви. Ами, мен ме интересуват препоръките за разработване на конкурентоспособен пазар на дребно. Първият ми въпрос е свържен с а, информацията за потребителите, т.е. как и дали информацията ще предост... ще получават информация за различните предложения на пазара. Има ли задължение за събиране на данни от регулаторните органи, защото ние го, и то по електронен начин, защото ние го правим в Естония и това наистина много улеснява потребителите, когато искат да променят, да сменят доставчика. Много ясно виждат какво точно ще платят, имат възможност да сравнят с други оферти. Каква е вашата визия? Каква е вашата позиция по този въпрос? Благодаря ви, госпожа Капел има думата. Благодаря, господин председател Лартман, господин Поточник. Благодаря за представенето на този доклад за наблюдение на пазара. Мисля, че през 2014 година беше избрана правилната посока да се постави потребителя в центъра. И е, това беше установено и в летния пакет на комисията и ако се вземат предвид е, европейските потребители, които се нуждаят от закрила и обърнем особено внимание в вашия доклад. Смятам, че това е наистина много важно. Смятам, че бихте могли да осветлите малко по-подробно ролята на възможностите за избор. Вие казахте, че това е един от аспектите при определяне на цените на дребно и е, има още един аспект, който липсва според мен. Това са да, данъците и тарифите в отделните държави членки. Е, в Австрия, например, при цената на дребно на тока, това представлява 50% от е, цената и смятам, че това за е, потребители, които се нуждаят от закрила е много голямо препятствие. Това, което ме интересува, и, имайки предвид доклада от 2014 година, е първото ви становище от 23 септември тази година за австрийско-германската ценова зона, която липсва в доклада за наблюдение на пазара. В някои аспекти има сведения за това. Тази е, много добре функционираща зона да се раздели, независимо от факта, че това би представлявало 3 милиона евро повече годишно, е, изненада много австрийци, също и мен, защото тази ценова зона ние я смятаме за една от най-добрите практики е, в Енергийния съюз, а именно концепция за регионално сътрудничество, както и обмен на капацитети за е, електрозахранване и е, съхраняване на енергия. Резултатът е, в крайна сметка понякога е, са по-високите цени и натискът, който се оказва от вътрешно германската мрежа, също ще намали своята сила за известно време. Така че, когато става дума за енергийните промени в Европа и в Германия, тези всички аспекти трябва да бъдат взети предвид. Сега, как разглеждате вашето становище от 23 септември? Ще има ли оценка на въздействието и не смятате ли, че тази германско-австрийска ценова зона представлява добра практика за вътрешния европейски енергиен пазар. Господин Мартел, благодаря, господин председател. Аз искам да задам само един въпрос за изясняване на господин Поточник, защото вероятно не съм разбрал добре, но вие казахте, че трябва да се отдалечим от пазара на едро и да се обърне повече внимание на договорите на търговете. Аз виждам, че ние не можем просто да следваме една политика на цените и на ниските разходи, защото политиката на търговете е, е свързана с индустриални инвестиции и тук е, вече е необходима повече прозрачност и трябва да осигурим дългосрочни договори, но днес това не е едно решение, което е много разпространено в Европа. Правилно ли съм разбрал или вие защитавате точно тази идея? Thank you very much. Uh, let me add. Много ви благодаря. Аз бих искал нещо да добавя към въпросите на зададени от колегите. Може би един а, малко по-общ въпрос. С пълно право казахте в началото, че за нас най-важни са потребителите. Потребителите трябва да бъдат в а, центъра на интереса ни. Да, разбира се, трябва да се гарантира конкретно способността на нашата промишленост и на нашата економика и трябва също така да защитаваме индивидуалните потребители, т.е. гражданите. Но без ефективен енергиен сектор няма как да имаме конкурентоспособна економика и да благодетелстваме потребителите. Имаме нужда енергиен сектор. Разбира се, искаме да действаме в интерес на потребителите, но използвайки за целта нашите енергийни дружества. А по отношение на електричеството и на природния газ положението е доста различно. Ако сравните Съединените щати и Европа по отношение на пазара на природния газ, цените, нашите цени, както на ето така и на дребно, са два до три пъти по-високи. Ние искаме да се отворим, да отворим пазара към доставчиците на САЩ. И може би терминалите за втечнен газ в отношение ще бъдат благодетелствани, но ако отворим пазара, това ще бъде много ще има описани последици за наши, собствен, наши собствени производители. В момента в сектора на природния газ в Съединените щати почти е пред пълно изчезване поради липсата на инвестиции. Сектора на електричеството обаче положението е много по-различно по отношенците на дребно цените са напълно сравними с Съединените щати. Извинете, при пазарите на едро цените са сравними, но при пазарите на дребно цените са много по-високи, както каза и госпожа Капел. цените за крайните потребители са наистина много високи в някои случаи. И непряко голяма част от тези а, средства отиват към националните печати. Така че дали не би трябвало да искаме от държавите членки много сериозно да инвестират в енергийния сектор, защото ние искаме да запазим този сектор. Колегата Мартан всъщност каза същото. Как може да помогнем и да подкрепим инвестициите в енергийния сектор? Какви според вас са възможностите се подкрепи нашия енергиен сектор, като да вземем предвид интереса на потребителите, но като едновременно с това съблюдаваме за един наистина много способен енергиен сектор. Um, Благодаря на всички ви за много интересните въпроси. няколко въпроса. Няколко пъти беше спомен... споменати държавните помощи. Но ще започна, както винаги, с по-техническите аспекти. Как можем да помогнем на потребителите да изберат доставчика Разбира се, част от отговорът е в сведенията, които им се предоставят. Спокойно има два вида данни, които могат да помогнат на потребителите. Първите са свързани с собствените им практики на потребление. И тук данните за потребление домакинството е много полезно, т.е. да се предоставят този вид данни на потребителите и на, на трети лица, ако, така, ако това решат самите потребители. А вторият вид важни данни са свързани с офертите, които са на лице на пазара. И тук вече разполагаме с някои инструменти, като инструменти за сравня... на сравнение на потребителските цени, инструменти, които се предоставят от националните регулатори или от организацията на потребителите. И трябва да се продават инструменти не само да предоставят надежни данни, в повече случаи те са надежни, но и съпоставими данни. Така, например, споменах, че искаме да предоставим по-богат избор на потребителите. Така, например, по отношение на природния газ вече има много Възможности за диверсификация чрез и източници, например. Така че трябва да се даде възможност на потребителите да сравняват различни оферти с съответните инструменти за сравнение. Господин Мартан, в нашия год разглеждаме най-вече тенденциите. И според нас има тенденции все повече за а, цени, които се основават на търговете и в по-голяма степен на дългосрочни а, договори за доставки. Според нас това не е лошо, защото има нужда от повече гъвкавост и едно от предизвикателствата, под което е справен специфичен, в частност сектора на електроснабдяването за бъдеще, е необходимост от повече гъвкавост, за да може да включим ВИ в а, системата. И това, разбира се, може да се случва по-лесно чрез търгове, отколкото с дългосрочни договори. Затова тази тенденция е съвсем естествена и според мен може би положителна тенденция. А рискът може да бъде поет от финансовите пазари, както винаги се, се случва. Така че аз тук не виждам някакъв съществен проблем. Uh, now, the issue about... На въпроса е какво разбираме под интегриран вътрешен пазар и дали чрез създаването на нови ценови зони в случаите, когато няма необходимият капацитет, да се гарантира единна цена и дали това не противоречи на единният пазар. Ами тук трябва да кажа, че не съм съгласен с някои от а, реакциите на нашето мнение. Ви твърдите, че ние се противопоставяме на принципите на вътрешния пазар. Първо, съществуват а, редица юрисдикции, които насърчават конкурентоспособните пазари от години насам И като цяло и пазарите на, и на дребно работят много добре. Това като цяло като от, лична гледна точка са Норвегия и Италия, напоследък и Швеция пое по същия път. Въпросът е как може да се гарантира, че целият търговски момент в дадена ценова зона се ползва пълна, пълна справедливост. Ако ценовите зони са прекалено големи, и ако не разполага с необходимата инфраструктура, тогава може да се стигне до изкривяване на пазара и да се стигне също така до предоставяне на прекомерни предимства за даден вид а, търговски практики пред други, а както знаете винаги трябва да се спазва принципа на недискриминация. Така че разделението на пазарни а, зони, когато пазарът в съответната зона не е достатъчно стабилен, за да подкрепи съществуването на една зона, вероятно не служи на целите на единния пазар. И това е нашето становище, което е в основата на проектите, които сме изготвили. Участие за, Гър... за Германия, участие в някои от съседните страни. Не винаги разполагаме с необходимите мощности, за да им съществува една е, единствена ценова зона. Лорд Морк, ще се опитам да отговоря на вашият въпрос, господин председател, като няколко от другите сходни въпроси. Ясно е, че истинската цена, реалната цена на, на енергията е не, по-малко, е не повече от 50% от реалната цена. Останалото е свързано с данъците, ДДС и разходите свързани за поддръжка и управление на разпределителните мрежи. По отношение приемника са малко по-различно, защото там ги няма ВИ, там са само данъците и ДДС, т.е. около 50% от цените на, на природният газ е успоримо от пазарна гледна точка, търговска гледна точка, а по отношение на това е около 40% от цената малко намал... постепенно намаляват тези пропорции, но а, ми се струва, че възможността за свободна конкуренция в момента е доста ограничена. От вас зависи, а не от мен, какъв е отговор на интересни политически въпрос, дали трябва да се намалят субсидиите за ВЕИ или не. На първо място. И на първо място тук стигам до втората част от въпроса на председателя. Дали равнището на данъчно облагане и таксите, които се определят от различни държави и членки, е уместно на средното равнище, което ние установихме 50%. И на трето място, дали е, ставката на ДДС трябва да бъде намалена. Това разбира се зависи от държавите членки и от препоръките на Европейската комисия. Тук стигам до втората част от въпроса. Дали електроразпределителните дружества могат да бъдат по някакъв начин подкрепени от държавите членки, за да се гарантира възможността да продължават да инвестират. Ами от части инвестира държавата чрез съответните органи, друг, част на инвестициите идват от частни източници. Според мен това обаче не е нужно. Нужно е практиката, която съществува в някои държави членки, а именно много ясна регулаторна рамка, която да гарантира необходимото доверие за инвеститорите. Доверие, което ще ни позволи да осъществят инвестициите. Това го повтарям от години. В момента има много капитал за инвестиране в разумни проекти винаги много се колебая дали държавите членки трябва да инвестират обществени средства. Но е важно инвеститорите да смятат, че има достатъчно доверие, за да могат да инвестират. е достатъчно доверие в системата и в независимите регулаторни отговори. Това разбира се не означава, че някой от предложените за инвестиции в инфраструктура, както са съгласни Европейската комисия, съвет и парламента, могат да, да бъдат облагодетелствани от помощ от, на държавно равнище. И накрая, с пълно право казвате, господин председател, че индустрията на природния газ в Съединените щати страда много в, в, за сметка на шистовият газ. Въпросът е, че дали те ще могат да им изнасят достатъчно и това, разбира се, ще, зависи, от цената на електричеството и разходите, свързани с извличането на природен газ. Така че от вида степен Съединените щати, както и бренто кралство, се възползваха от а, залежите намерени по 60-те години, а сега Съединените щати по същия начин защита на шистовият газ, който ще осигурява необходимата им, им, им доставки по отношение на котени. Днес положението е малко по-различно. Ако нашият пазар на природния газ е когато е способен, ще има по-малко инициативи за Съединените щати да изнасят газ към Европа и съответно по-малко инициативи за тях да инвестират в шистовият газ. Така че отговорът е, че може определено много а, капитал и енергия се използват се използват в неконкурентно способни компоненти, но това вече е в ръцете на вашия парламент и на останалите взимащи политически решения. И трябва да се търси доброто равновесие между необходимостта от а, обезпечаване на ВЕИ и на трето място а, шистовите природни изкопаеми са като цяло явление в Съединените щати. Има залежи в някои от нашите държави членки, но дали е, извличането на шистов газ и шистов нефт ще превърнат в живот променящ проби в нашите държави членки, аз лично силно се съмнявам. Благодаря ви, надявам се на следващата ни среща, следващия път, да можем да продължим разискванията си относно потребителите, които са в центъра на нашия интерес и как може да помогнем на енергийните дружества в Европейския съюз, за да могат да организират пазарите ни и да осигурят необходимата енергия на потребителите. Благодаря ви. И сега, като колеги, само искам да добавя, че нашата комисия много активно подкрепя дейността на АСЕР, защото след нашата намеси и след гласуването в пленарна зала бяха създадени 15 нови щатни поста в АСЕР, в Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. И това за нас е голямо постижение, защото знаем, че имате нужда за увеличаване на щата, ако искате да бъдете да бъдете наистина ефикасни. Благодаря ви за работата, която вършите. Благодаря и на вас, колеги. Ще се видим утре в 10 часа. As usual. As always. Great. As always. Thank you. very much. All the best.